All right. Please, colleagues, take your seats. The vote is... Моля да заемете местата си, колеги, и ще започваме с гласуването. Roll... Първо, по именно гласуване започваме. Много ви моля да приготвите картите си.